Euh, Дами и господа, ако обичате да заемете местата си, скоро започваме. Bonjour à tous. Добър ден на всички. Добре дошли на това заседание на Комисията по политически въпроси към съвместната парламентарна асамблея. Езиковия режим е следния. Можете да говорите и да слушате английски, френски, немски, италиански, португалски, полски и български език – Надявам се всички да сте получили дневния ред. Има ли някакви коментари по него? Няма, следователно можем да приемем, че той е одобрен. Благодаря. Дневният ред е одобрен. Преминаваме към втора точка – одобряване на протокола от заседанието от 16 декември в Хаити. Е, номерът е АП 102-399. Във вашите папки ще намерите протокола от заседанието на 16 декември 2017 година в Порто Пранс, Хаити. Ако до края на заседанието нямате забележки, които да отправите към секретарята, ще приемам, че протокола се одобрява. На трето място трябва да разгледаме съобщенията на съпредседателите. Преди да преминем към съдържателните точки, трябва да направя няколко съобщения – решение на бюрото за 35-та сесия и останалите. Бюрото прие следните решения с оглед на организацията на сесията. 35-та сесия ще се проведе в Брюксел, тук в Белгия. 20 юни 2018 година. Има две теми, за резолюциите по спешност. Първо, резолюцията срещу международния тероризъм. Второ, хуманитарната криза в Южен Судан. Крайният срок за представяне на тези резолюции по спешност е петък 18 май 2018 година на обяд. Три теми за дебат без резолюция. Първо, основен дебат – Демографски растеж, предизвикателства и възможности. Има две теми без резолюция. Борбата срещу дискриминацията и расизма, пакта за миграция. Беше избрана и една тема за конференцията на младежите приема на и интеграцията на мигранти в Европа. Понеделник 9 април на обяд е крайния срок за представяне на въпроси с искане на устен отговор от комисията. Регионалното събрание в Източна Африка ще се проведе на 11-13 април в Кения. Регионалното събрание в Порто Пран ще се проведе на 25 27 юли. Можете да намерите информацията електронно. Достатъчно е да изпратите искане на АСП Ароба Европарламент Европа ЕУ. На четвърто място отношенията АКТП-С след Котуно силно парламентарно измерение. Са докладчици господин Дан Преда и Якоб Уланя. Представител на Уганда, надявам се, вече да е в залата. Ще разгледаме проекто доклада. След решението по новия модел на сътрудничество между страните АКТП и Европейския съюз, трябва да се подчертае колко е важно включването на парламентарното измерение в новия формат. Документите възоснова на представеното от Европейската комисия за договарянето на ново споразумение предвиждат обща глава АКТПС, която да бъде правно обвързваща и да почива на постиженията от Котоно. Същевременно времено Новата структура ще се разположи на регионално ниво и ще има две нива. След представенето през октомври 2017 година от Герт Лапорт, заместник директор на Европейския център по управление на политиките за развитие и Андрю Брадли, който завежда бюрото в Брюксел към Европейския съюз, бюро на Международния институт за демокрация и предизборна помощ. Имахме и съдокладчиците Яко Поланяхо от Уганда, от АКТБ и Кристиян Дан Преда от европейска страна. Те съставиха работен документ, представен на 16 декември, прочетен на нашето събрание в Порто Прант. Пранс, аз ви предлагам да чуем представенето на доклада от двамата са докладчици. Тук ли е господин Яко Поланая? Ще дам думата на съдокладчика от Европейския парламент. Много ви благодаря, госпожо председател. Надявам се нашия приятел и съдокладчик да намери лесно залата, тъй като това е доста сложно уредена сграда. Така или иначе, аз мога да докладвам за плода на нашите общи усилия. Имам предвид усилията на господин Оланя и аз. Този доклад е важен, той ще се приеме през юни и е важен за преговорите, които започват това лято. Това в контекста на партньорството, както и вие подчертахте, има няколко основни оси. Вие разполагате с тази информация. Вече ще кажа няколко думи по всяка ос. Първо, основните елементи на бъдещите партньорства с правно обвързващ характер. Това е абсолютен приоритет. Ако искаме добро партньорство в бъдеще, в което да има доверие, трябва да засилим политическото измерение, защото тук са основните трудности. Ние не бихме искали в доклада да се включва въпроса за финансирането на партньорството и бюджетизирането, защото това е деликатна тема и по нея няма съгласие. Същевременно това е ключов елемент, по който ще трябва да говорим. На 18 март се разбра колко е важно да има динамична регионалност. Ние работихме с регионалните организации. Необходимо е сътрудничеството между АКТБ и ЕС да бъде по-целенасочено и да може да се отговори на очакванията на всички. Третата ос е свързана с множеството предизвикателства пред нашата асамблея. Със сигурност има асиметрия между парламентите на ЕС и парламентите от АКТБ. Е, има и различни средства на разположение на секретариатите. Ние трябва да помислим за конкретни инициативи, за да има по-добър баланс. Трябва да помагаме на колегите от АКТБ в работата им в нашата асамблея. Нещо друго, по което говорихме. Няма да има доклад, но трябва да се вземе решение. Въпроса за независимостта. Необходимо е тези, които работят в съвместната асамблея, да бъдат независими от своите правителства, да не са подложени на натиск. Има идея за насърчаване на участие на членове на партии на опозицията. Това се споменава и в доклада. Необходимо е повече участие, за да има последователност в работата на асамблеята. Струва ми се, че на всяка цена трябва да се борим за независимостта на нашата асамблея, за опазването на това, което всички постигаме заедно. Това въжи и за мисиите по време на избори и мисиите за установяване на фактите четвъртата ос необходимо е да се работи с недържавни организации. Тук имам предвид НПО, но и изобщо гражданското общество и частния сектор. Разбира се, аз бих искал да чуя и вашите коментари, ще ги предам на съдокладчика, ако той не дойде на време ние със сигурност бихме могли да подобрим доклада. Доклад, който ще бъде гласуван през юни. Благодаря ви. Благодаря ви, господин съдокладчик. Имаме трудността с това, че няма как да чуем другия съдокладчик, но аз трябва да започна дебата. Той е в Брюксел, нали? Да. Може би се е загубил някъде из сградата. Аз трябва да ви кажа, че и за мен не е лесно, въпреки това, че 9 години работя тук. Човек има нужда от гид. Добре, чухме изложението на съдокладчика от страна на Европейския съюз – Започваме дебата. Ще давам думата на всеки, който го поиска, но ще имаме един кръг от три изказвания. Първо госпожа Возунг. Nous prenons la suite des, des interventions. Euh, Чувате имената. Мадам Кенге. Vous avez la parole, Madame Лозинг. Заповядайте, госпожо Лозинг. Ja, vielen Dank. Äh, Благодаря. Моята политическа група и аз смятаме, че доклада е много положителен а, в опр... Опр... повечето свои части и, е, и го подкрепяме. Особено, що се отнася до позицията на парламентарната асамблея в партньорството след Кутано. В рамките на споразумението за партньорство вече се а, работи. Ясно е, че става дума, че трябва да става дума за равноправно партньорство, а, при което партньорството с страните от региона достои на първо място. А, Що се отнася до економическото партньорство, малко съм а, объркана, защото това не трябва да бъде а, споразумение, което да позволява наводняването на местния пазар с ефтини сълскостопански продукти и възоснова на което да се осигури снабдяването с ефтини суровини. Това, което се предлага в доклада, а именно насърчаване в участието в вземане на решението и участието на парламентарната асамблея в актуалната политика е важно за нас. Напълно съм съгласна с това, което казва доклада за позицията на парламентарното събрание. Задължително обаче е членовете на Европейския парламент също да изпълняват своята задача, както се казва в член 13. Подкрепям исканията за строги правила за всички членове на парламентарното събрание с държавите от АКП. Приветствам равнопоставеността между половете от член 12. Много положителна ми се струва идеята за включване на членовете на опозицията. Освен това, и идеята за създаване на секретариат към събранието е е, свързано с допълнително финансиране, каквото ние напълно подкрепяме. Както се каза в точка 11, и аз съм съгласна с това, резолюциите трябва да получат по-висок статут и то не само на хартия, а да станат важен елемент от ежедневната политика. Аз съм на мнение обаче, че бихме могли да отидем и по-далеч в нашата политика. Ние като парламентаристи трябва още в началото на преговорите да излезем с конкретни предложения. Новото споразумение трябва от самото начало да има по-добра демократична легитимност. Намираме се а, а, в ситуация, при която парламентарното събрание вече имаме демократичен, легитимен а, орган, за сътрудничество между Европейския съюз и държавите от АКТБ. Нека да го използваме. Според мен, новото партньорство трябва да получи одобрението на този парламент преди да влезе в сила. И също така да предвиди засилен парламентарен контрол от комисиите на АКТБ. В този смисъл сме подготвили изменения, които ще внесем. Благодаря. Мерси, мадам. Мадам Ибрахима, Тогу. Госпожа Ибрахима, Того. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искала по-добре да разбера това, което се казва за участието на опозицията. За какво става дума? опозицията да бъде част от делегацията или просто те да участват в дебатите по време на заседанията. Мисля, че при всички случаи ние рискуваме да прехвърлим проблемите на националните си дебати тук в асамблеята. Второто ми предложение и препоръка – би трябвало да има повече срещи на всички нива и на нивото делегация и на нивото АКТБ. Благодаря, госпожа Кинги. Мадам Сесил, завела парол. Госпожа, имате думата. Мерси euh, боку. Благодаря ви. Ще говоря италиански. Внимателно се запознах с проекта за резолюцията на двамата съдокладчици. Това е добра основа. Проекта включва различни искания и проблеми, по които ще работим до 2020 година. Двама за мен е много важна ролята на а, събранието за в бъдеще. За момента все още малко се говори за него и за това затова се опасявам, че за него няма да има място след 2020 година. В проект във връзка с проекта нито от страна на Европейския съюз, нито от страна на АКТБ има яснота за ролята на събранието. Ние не бива просто да прехвърляме отговорността, трябва да участваме в преговорите и да искаме ясно парламентарно измерение. Много ми хареса една формулировка в проекто резолюцията, а именно, че а, събранието трябва да а, бъде в центъра на партньорството за в бъдеще и че трябва да са представени всички държави от региона. Тоест, то трябва да бъде свързващото звено между регионите, трябва да бъде форум за дебат и вземане на решения което ме отвежда до втория аспект, юридическия трябва да положим нещата в обвързваща международна правна рамка, за да може партньорството за бъдеще да бъде ориентирано към резултатите. Тоест, да имаме задължителна международна рамка от една страна и от друга правна автономия, за да можем да бъдем независими, когато вземаме решение. Още нещо във връзка с контекста, в който се случва всичко това. Намираме се в периода след Котону времена, в които се променят много юридически и политически инструменти. Целите за устойчиво развитие е, са в сила до 2020 година, т.е. ние трябва да се адаптираме към този е, контекст. След това дневния ред 2063 е, трябва да се съобразим и с този контекст във времето след е, Кутоно, защото партньорството не може да бъде изолирано от действителността. Друг въпрос е свързан с финансирането трябва да обърнем специално внимание на финансирането, защото ако липсват ресурси, ще бъде поставен под въпрос и оперативната независимост на парламента. Наша задача е форума да работи, така че финансирането е задължително. Искам да чуя какво мисли ЯКТБ Делът на Европейския съюз трябва да бъде заложен в многогодишната финансова рамка. Ние трябва да видим как ще финансираме нашия дял. И един последен въпрос. Колежката от Того също го засегна. Става въпрос за участието. Говорихме за Абиджан многократно за това. Смятам обаче, че диаспората все още играе много слаба роля. Много ситуация диаспората беше призната за важен а, актьор. Тя участва а, в економиката на много държави. Диаспората е първостепенен а, економически актьор, важен и в културно отношение. И то в а, времена, в които обръщаме особено внимание на мобилността много говорим за миграция, така че ролята на диаспората трябва да получи централно място. Трябва да ги признаем за много важен, но действащо лице. Непрекъснато говорим за гражданското общество. Диаспората не е гражданско общество. По отношение на равнопоставеността, а, трябва да включим жените в вземането на решението на всички равнища. Буркина Фасо. Благодаря. Ще приключим с Буркина Фасо. Ще трябва да ограничим времето за изказвания, защото имаме много въпроси за обсъждане. Моля ви да бъдете по-збити. Благодаря, госпожо председател. Вече беше обърнато внимание на много теми, но аз искам да се спра на следното. Когато разглеждаме общите тенденции, виждаме, че е много важно да можем да разчитаме на европейската подкрепа. Но моето опасение е следното. Има много документи, много се прави в АКТБ, но аз бих искал ние да бъдем едини, консолидирани и също така да подсилим законодателната рамка. Госпожа Кенге и колегата от Того говориха вече за участието ни до сега. По въпроса за опозицията – Съдокладчика от Европейския съюз говори за участието на опозицията, говори се извън микрофон. Казах, че вие говорите за участието на опозицията, повтаря оратора. Аз мисля, че по един или друг начин те вече участват. Може би искате те да имат по- интензивно участие, но при нас проблемът е правото на изказване и тук трябва да бъдем по-конкретни. Обикновено ръководителите на делегации имат думата. Може би вие трябва просто да уточните кой ще се изказва, защото в делегациите и сега има представители на опозицията. Благодаря, чухме кръга от въпроси. Ако няма други, преди да дам думата на СВД, ще чуем представителя на асамблеята с гледната точка на АКТБ Замбия. Замбия имате думата. Thank you, Madam President, for calling me to speak. Благодаря, госпожа председател, че ми дадохте думата. слушайки това, което беше казано от докладчика от Европейския парламент, бих искал да помоля за пояснение Искам да го помоля да разшири малко повече по въпроса за включването на Европейския фонд за развитие в бюджета, така нареченото бюджетизиране на фонда. Ние също искаме да приветстваме предложението, което беше отправено да се потърси допълнително финансиране и за секретарията. Имаме също един въпрос относно опозицията и тяхното участие. Може би си спомняте, че преди началото на 90-те години на миналия век повечето от африканските държави имаха еднопартийни системи. Само една партия имаше власт, нямаше други политически групировки, които да участват в управлението на държавата. След 1990 особено след 1991 година, и искам тук да подчертая, че Замбия беше една от водещите държави, която демократизира своята политическа система. И така се премина към многопартийни избирателни системи. Целта на тази многопартийна система беше да се създаде възможност за конкуренция на политическо ниво, за да може хората да имат избор, кой да ги управлява. А, бихте ли продължили? Виждате как а, древни неща могат а, да създадат затруднения. И така казвах, че целта на многопартийната политическа система беше да се придаде по-голяма ефективност в дейността на управлението на държавите, освен това, да се обърне повече внимание на спазването на правата на човека, да се даде свобода на избор на хората, що се отнася до това, кой да ги управлява и кои програми най-им допадат. И така, по време на изборите, хората действително да избират кой да ги управлява за определен период от време, в повече за период от 5 години. Онези, които не печелят изборите, са тези, които ние наричаме опозиция. Тези, които печелят изборите, са онези, които наричаме управляващи партии. И какво искаме да кажем тук? Че всъщност няма особено значение дали печелите избори или ги губите. Въпреки това ще имате възможност да участвате в управлението. Това предложение за засилено участие на опозицията в нещо, което по същество е в правомощията на правителството, ни връща назад към същата политическа система, която Европа на времето ни насърчи да премахнем и към тенденция опозицията да бъде включена в управляващата е, партия. Подобно участие на опозицията ще означава а, е, тактика на кооптиране и ще бъде в е, устъп на избирателния процес. И така, за какво става дума, когато говорим за засилено участие на опозицията? В отличие от Европейският парламент, където депутатите са пряко избрани, при нашите системи, поне в повечето от държавите от АКТБ, ни избират избирателни райони и след това ние идваме тук в съвместната парламентарна асамблея и представляваме нашият парламент. Тоест, ние сме по-различно устроени отколкото начина по който се конфигурира Европейският парламент, където може да има участие на опозицията. Мисля, че този въпрос трябва да бъде преосмислен. и да бъде изяснен. Благодаря ви. Vous avez terminé. Да, приключихте с изказването си. Благодаря ви много. Тъй като няма други желащи, всъщност Кот Девуар. Разполагате с две минути. Благодаря, госпожа председател. По въпроса за представителството на опозицията в делегацията, трябва да попитаме европейската страна какви са гаранциите за смяната в управлението в държавите, където, откъдето идваме. Когато как да участва опозицията в такива случаи. Защото такава е играта в демокрацията. Насърчават се държавите АКТБ да сменят управлението си по демократичен начин. Вече 30 години изминаха. Така изглежда демокрацията, която беше наложена на африканските държави. За това става дума, когато говорим за Замбия, когато говорим за Зимбабве, когато говорим за Сенеган или за Бенин. Трябва просто да насърчаваме държавите от АКТБ да сменят управлението си по демократичен начин. И да се съобразяваме с Конституцията. Тези, които са в опозиция, биха могли да станат управляващи един ден. Когато се изказвам тук, аз не се изказвам като представител на опозицията или на управляващите, а, а като гражданин, който иска да бъдат а, отстоявани а, правата и свободите, на които а, а, държим. Така че нека да не изпадаме в дребнавост, нека да отчитаме наличието на опозицията, трябва да се мобилизират и ресурси, за да могат и те да участват. Трябва да насърчим по-скоро демократичната смяна в управлението на нашите държави. Благодаря ви за вашето изказване. Сега искам да дам думата на представителя на СВД и на Европейската комисия да отговорят на въпросите, които бяха поставени от участниците. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да припомня, че препоръките, които бяха отправени от комисията през месец декември и по които водим дискусия днес с представителите от съвета, с цел да достигнем до решение относно насоките за преговори за края на май, началото на юни. В тези препоръки ние предвидихме парламентарно измерение и то доста а, силно такова измерение, но това парламентарно измерение ние го виждаме като нещо като огледало, което да показва а, институционалната трансформация, която искаме да видим. А, и също обръщането на внимание в а, споразумението на отделните региони – Африка, Карибите, Тихоокеанския регион. Комисията предложи и днес обсъждаме този въпрос държавите членки. Що се отнася до парламентарното измерение, то да остане силно представено, дори да бъде подсилено. Целта е да се опитаме да прехвърлим нивото на парламентарен дебат на регионално ниво по-скоро. Знаете, че има парламентарни а, органи, Панафриканския съюз а, и други. Приветствам казаното от докладчика. Изказването му беше много ясно, ние ще го вземем предвид. и а, според нас то съответства в голяма степен на констатациите и насоките, които искаме да се приложат по отношение на споразумението. Що се отнася до изказването на парламентаристите от Германия, не зная коя партия точно представлява тя, считам, че действително е вярно, че има ефективно участие в парламентарната асамблея и в бъдещото измерение, парламентарно измерение, тъй като това е важно но тази асамблея трябва да има също допълнителен демократи... демко... допълнително демократично е, легитимиране. За това аз чух казаното от госпожа Кенге относно участието на диаспората – Да, ние в по-общ план обръщаме внимание на този въпрос. Не зная точно под каква форма ще участва диаспората. Може да се представлява от същият парламентаристи, които са в Европейския парламент или пък от парламентаристи от държавите от АКТБ. Аз не съм убеден дали ще е възможно или дали има желание на диаспората да бъде представена от гражданското общество или от частният сектор или от парламентаристи. Но въпросът е важен. Относно бележките, направени от последните двама оратори, Буркина Фасо и Замбия, ние ще разгледаме въпроса, който те повдигнаха за нуждата от смяна в управлението, което е в центъра на демократичната легитимност. Представители на Европейския парламент говореше за асиметрия, като оставим назад финансовите аспекти, има асиметрия между представителството на Европейския съюз и на африканските, карибски и тихоокеански държави. Трябва да има такова участие, което да позволява участието и на управляващите и на опозицията. От европейска страна това е така. Що се отнася от ваша страна, ние ще отчетем това, което вие казахте. Представители на Буркина Фасо. Вие казахте, че вие представлявате цялото ам, събрание на Буркина Фасо. Ние ще имаме това предвид. Ам, представителят на Европейската комисия, който също е в залата, би могъл също да вземе отношение. Благодаря. Давам думата на Жоаким Тасо Вилалонга, който е от СВД. Είναι Пала. А, окей. Месье, взавела пароль. Имате думата. Аз съм от Европейската комисия. В допълнение към казаното от колегата преди мен, искам да посоча, че Европейската комисия отправи препоръка към държавите членки. В момента водим диалог с тях. Те ще вземат решение, надявам се, до май-юни и ще ни дадат мандат да започнем преговори с държавите от АКТБ. Е, тоест, ние сега изчакваме решението на държавите членки, за да имаме окончателен мандат. Това, което беше казано от докладчика, както и за, които поставиха въпроси, искам да кажа, че ние търсим едно политическо споразумение, което да е цялостно, което да отива по-далече в бъдещето. Беше споделена, спомената рамката а, програма 2030 Разбира се, ние говорим за партньорство и разчитаме на вас за това споразумението да бъде правно обвързващо, да има участие и на други участници, частния сектор, неправителствения сектор и прочие ние виждаме, че има някои слабости в споразумението от Котоно, така че ние ще гледаме те да бъдат избегнати в бъдещо споразумение. Искаме също да се укрепи парламентарното измерение и на регионално равнище. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на съпредседателят. Е, да, аз поемам председателството, давам думата на съдокладчика Кристиан Преда. Благодаря. Моят съдокладчик, за съжаление, не е тук, но след разговорите ние не сме включили идеята за опозиция, тъй като има противопоставяне по този въпрос. Както каза представители на СВД Ah, you are not. Pardon. Аз търсех съдокладчика ми, скъпи Шарл. Радвам се, че си тук. Както каза представителя на СВД, ние сме парламент, който се избира в държавите членки, но я представляваме партии, които са както от партии, които са управляващи, така и тези, които са в опозиция. Тоест, тук има евродепутати, които не са представители само на управляващите партии. Ние не представляваме тук правителството. Може би е интересно, че във вашата делегация може да има е, представители на опозиция. Е, и нашето искане в това отношение е, целеше да доближи вашия състав на делегацията до състава на нашата делегация. Но има и друга важна разлика. Ние тук всяка седмица провеждаме заседания, докато вие не провеждате такива заседания всяка седмица. Освен това, ние сме организирани по политически партии, по политически а, групи. Имаме дясноцентристски, лявоцентристски партии, крайно леви, крайно десни и прочее. Позволете ми обаче да кажа, че нищо не ви пречи, когато съставате делегациите си, да включите и гласа на опозицията, тъй като многообразието е богатството на нашия дебат. Ние работим по този начин. Ние с държавите, които са наши съседи на, на юг, на изток, Например, когато се срещаме с представители в Марокко, се срещаме не само с такива на управляващите, но и на опозицията. Може да се синтезират всички тези разнопосочни мнения. Ние тук в Европейският парламент сме 751 души, представители на 200, на 200, повтарям, политически партии. Така че многообразието не е пречка. И представителството на управляващи а, и на а, опозиция не ни пречи. Точно обратното. Нашата философия е такава. Затова ние предложихме тази идея. За момента тя се отхвърля, но въпреки това аз оставам оптимист. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Преда. Доколкото разбирам, Замбия е готова да се изкаже вместо за докладчика, който е от Уганда. On me dit qu'il euh, n'a plus besoin de parler. Да, казано, че, казано ми беше, че се отказват от изказването и така приключихме по тази тема. На 16 май е крайния срок до обяд за представяне на изменения. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя се отнася до борбата срещу киберпреступността и трафика на наркотици. Искам да благодаря на съдокладчиците. Сега ще имаме размена на мнения с господин Тофик Муршудлу, който е ръководител на секцията за подпомагане на изпълнението в отдела на организирана престъпност и незаконен трафик в службата на ООН про наркотиците и престъпността и господин Нил Уолш, който е ръководител на секцията за киберпрестъпност и изпиране на пари в отдела за организирана престъпност и незаконен трафик в Виена. Отново службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. Организираната престъпност засяга стабилността на държавите, води до насилие и се съчетава и с други престъпни групировки, като тези, които се занимават с прането на прани. пари. Това застрашава общностите, економическото, социално, културно, политическо, гражданско развитие. Киберпрестъпността, трафика на наркотици е трансгранична по своя характер и всичко това води до насилие, до организирана престъпност, до престъпни дейности, като изпирането на пари и прочие. Наркотиците са предизвикателство за общественото здравоопазване, за развитието, за сигурността и прочие. Всичко това застрашава развитието. Ние сме поканили двама експерти от службата на ООН по наркотиците и престъпността, за да се запознаем по-подробно с тези въпроси. Искам да кажа, че от страна на АКТБ е определена Агнима Алан Мишел Лобоньон от Кот Девуар, като са докладчик от АКТБ, а от страна на Европейският парламент Деве Клюн е, е определен за съдокладчик. Освен това искам да напомня, не знае дали комисията всъщност е съгласна, дали потвърждава това. Да. Искам да напомня на докладчиците. те поемат ангажимент не само да изготвят проекто резолюция, резолюция, но да присъстват на всички заседания до приемането на доклада по време на 36-та сесия на АКТБ през юни 2018 година. Позволете ми да подчертая също, че Днес в Брюксел ще имаме първа размяна на мнения. След това, по време на 35-та сесия на ще се разгледа работния документ, който ще се внесе от съдокладчиците. По време на сесията през октомври 2018 в Брюксел, между двете сесии, ще бъде разгледан доклад с предложение за резолюция и най-накрая ще бъде разгледан окончателно доклада от нашата комисия по време на 36-тото заседание, което е предвидено за декември 2018 година. Сега ще пристъпим към първи обмен на мнения. Искам да ви представя двамата експерти на службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността, Нил Уеш, който е ръководител на секцията за киберпрестъпност и изпиране на пари. Той има задълбочени познания по въпросите на трансграничната престъпност, особено борбата срещу тероризма, сексуалната експлуатация на деца по интернет, трафика на наркотици, търговията, не, трафика на хора и прочие. Тафик Мурсул, е ръководител на секцията за подпомагане и изпълнение в отдела за организиране престъпност и незаконен трафик в службата на ОНЕ и престъпността. Той отговаря за изпълнението на различни международни конвенции, работи тясно с службите, с юристи, както и с службите за финансово разузнаване. Ще дам думата най-напред на господин Тофик Мурсулдлу за 10 минути. След това ще дам думата на господин Нил Уолш. Или обратното. Тъй като я проявяваме гъвкавост, нямаме нищо против вашето предложение за смяна. Благодаря, ще говоря английски. Um, Добро утро, аз съм Нил Уолш. Uh, Аз представлявам службата на, ОНЕ в Виена. За мен е често говоря пред вас. Ще се опитам за 7 минути да представя това, кое, за което бяха ми биха ми били необходими пет дни. Структурата на нашата служба е такава, че даваме възможност на правоохранителните органи да разберат колко голямо е предизвикателството днес ние сме разположени по целия свят. А, тук на този слайд виждате крайните срокове за бюджета. Ние се фокусираме върху правителството, съдебните системи и върху а, това правителството да се справят по-добре с най-голямото предизвикателство, което имам днес много. Тоест, работим с политици, хора, които участват в политиката, съди, гражданското общество, с Генералната асамблея на ООН работим и в Виена, в нашите комисии. Киберпрестъпността и на трафика на наркотици изисква да работим и с гражданския сектор. Ще говоря накратко за наркотиците и тъмната а, мрежа. а, всеки от вас, който е използвал тъмната мрежа или е бил в тъмната мрежа, моля да а, вдигне а, ръка. Ако от вас е чувал за тъмната мрежа като концепция, чували ли сте, но не сте ползвали, така ли? Значи само аз съм бил. Какво представлява тъмната мрежа? Нека да ви дам а, пример. Ако използвате нормалния отворения интернет, исках да ви покажа това днес, но технологията не ми съдейства. Ако влезете в Google, Facebook, някакъв новинарски сайт, а, а, е, ако моя колега е, Тофик прави тази интернет е, страница, той ми изпраща обратно информация. Това и това се вижда. Това е отворено и е видимо. Ако използвате тъмната мрежа, може да свалите софтуера, който ви е необходим за това, за а, няколко минути и като в Хари Потър да си наметнете мантия невидимка и вече това, което правите, не се вижда. Не знаете къде аз от срещната страна се намирам, под коя юрисдикция съм. И може да си представите колко голямо е предизвикателството. Тъмната мрежа е малка. Интернет съдържа огромен брой сайтове. 6000 сайта съдържат тъмната мрежа, много по-малка отколкото от отворената. Обаче те не изправят пред множество предизвикателството. Това е картината на тъмната мрежа. Има клъстъри. Виждате, че има много бели а, петна. Белите а, са а, тези, в които няма данни. Ако погледнем нещата обаче по-отблизо и по-внимателно, ще видим, че има веб страници, които предлагат различни стоки за продажба. Например, ако видите горе дясно, ако искате да си купите паспорт на някоя държава, може да си го купите в тъмната мрежа. Това няма да бъде фалшив паспорт, това ще бъде истински паспорт, откраднат, придобит по незаконен начин. Ако намерите паспорт, го пускате за а, продажба. А ако кажете под какво име искате да пътувате, те ще ви изготвят такъв документ и ще го получите по почтата, може би за ден. Могат да, могат да ви го изпратят не на домашния а, адрес, а на почтенска кутия, откъдето да си го вземете. Виждате какви са рисковете, какви са предизвикателствата. Сигурно сте чували за а, опиумната криза, която засегна множество държави, засегна европейски държави, африкански, югоизточна Азия ми на нощи направих този скриншот, след като разбрах, че тех, няма да мога да ви го покажа. Скриншот на един сайт, който предлага за по различни наркотици. А, този наркотик е много мощен, по-мощен от морфина, болко успокояващо, използва се в медицината, но злоупотребата с него създава огромни проблеми за здравето и може много лесно да причини смърт. Ние с колегата Тофик сме работили като парамедици, искам да ви кажа, че е много трудно пациенти, които са взимали този наркотик, да им бъде спасен живота. На този сайт от тъмната мрежа, който вчера работеше, сигурно работи и днес, а, горе ще видите те много букви .onion. Когато имате сайт с .onion, това е, е тъмната а, мрежа. А, не може обаче да търсите този сайт чрез Google и Firefox. Трябва да си свалите специален софтуер. А, следователите, които работят, а, Както казах, ако сайта е отворен, двамата партньори, които ползват сайта, се виждат, знаят кой къде е. А, но вчера а, аз подадох заявка. Заявката ми беше препратена на сър, а, сървър в Холандия, Канада, Финландия и след това криптиран мина през други три държави, които не може да а, видите. А, дори аз, който ползвах този сайт на компютъра, не знаех къде отива заявката ми. А, можех да хоствам този сайт на компютъра ми, можеше да е на компютъра, можеше да е в Буркина Фасо, можеше да е в Канада. Ние просто а, не можем да разберем къде е. А, трудно се събират а, а, доказателства, защото когато извършвате разследване, трябва да знаете коя е държавата, с коя държава трябва да се сътрудничате. А, а този, който поддържа а, този интернет сайт, по информацията, която ви подава, ще си помислите, че трябва да работите с Холандия, защото първата заявка е към Холандия, обаче след това заявката е криптирана и е пратена в Канада, в Финландия и в други скрити държави, така че ние на практика не знаем къде се хоства този е, сайт. И, е, всяка една брънка в веригата може да, бъ, да, да види кой е преди нея и кой е след нея. Никога не може да види цялата картина. Така, така че е изключително трудно да се проследи едно престъпление, което се извършва в тъмната а, мрежа. Затова един мой колега работи в Юго-Источна Азия и обучава полицията специално по въпрос на сексуалната експлуатация. Да, Нет, който а, е, се е, занимава с а, порнография, има 5 хиляди плащащи членове, 100 хиляди, които гледат лайв изнасилвания по интернет. предизвикателството е огромно киберпрестъпността или престъпността, осъществявана с киберсредства, е, е в всяка държава, във всяко едно общество и подкопава устойчивото развитие, пречи на момичета и жените да живеят. Ползвателите плащат много често с биткоини и други криптовалута, така че те изобщо не попадат под удари авторите на законодателството, също изпиране на парите. искам да ви кажа, че проблема е огромен. ние, вие може да промените нещата. Ние можем да помогнем. това, което обаче е необходимо, са политици, които разбират риска, които разбират предизвикателството. Не успях да ви предложа кой знае колко задълбочени знания днес, но искам да ви а, предложа нашата помощ, да ви, да ви обясним, да ви помогнем. Това е ролята на Европейския съюз, да ви помогне, да ви обясни. Спирам тук и давам думата на моя колега. Благодаря ви, че се съобразихте с времето, което ви беше отредено за изказването. Сега давам думата на господин Моршудлу. Благодаря и от мен. Видя, е, аз ще ви представя какво става на, на фронта на организираната престъпност, как се развиват е, нещата, как се използват биткоините, друга криптовалута. Е, но като цяло положението около организираната престъпност и трафика на наркотици е силно обезпокояващо. През 2009 година проучването показва, че 870 милиарда щатски долара се генерират от организираната престъпност. Това е равно на процент и половина от световния БВП. Е, и е, това са само официалните данни. Ако се опитаме да разпределим а, тази сума на различните видове престъпност, виждате, че трафика на наркотици е на първо място. Тук става дума не само за а, наркотици, но и за прекурсори и други химикали, които се използват за тази цел. Виждате по-нататък списък от други много печеливши дейности, обект на организираната престъпна са. Ако имаше някакъв вид разделение на труда а, и криминалните а, групи, има разделение на труда. Някои се занимават а, с трафик на наркотици, други с трафик на хора и така нататък. Това е статистиката за миналата година. Производство на опиум в Афганистан се увеличило с 87% само за миналата година. На този слайд виждате какви са, къде се произвежда и търгува с хероин по света. Северна Америка и е, Южна Азия са най-засегнати от трафика на хероин. Това е, е прословутата карта за маршрутите на трафика на наркотици. В крайна сметка, ако се загледате внимателно, ще видите, че са засегнати повечето държави или като транзитни държави, или като целеви е, държави. А, ето тук в средата виждате а, известния балкански път на наркотиците, който засяга Европа. Виждате също така, че голяма част от наркотиците минават през източна а, а, Африка. А, Пазара на кокаин се разраства. Ако видите какво е количеството на задържаните, на конфискуваните пратки, ще видите, че са около 50%, а понякога по-малко. Така или иначе, обаче снабдяването е огромно. Тези червени сфери показват къде е по света е конфискуван кокаин. Виждате на тази карта отново, че е засегнат на практика целия свят. Това е карта на основните маршрути за трафик на кокаин. Е, виждате, че маршрутите тук са по-различни, начин на работа е различен и че засегнати са засегнати повечето държави. Друг проблем са метамфетамини и наркотици от типа на екстази. Тук на тази карта отново се вижда, че трафик и количествата се увеличават и ние трябва да сме наясно с това. Това отново са маршрутите. Вижда се, че засегна целия свят. Това е трафика на екстази Друг един феномен, който се развива през последните години, това са новите психоактивни вещества. Само с една малка промяна в формула, те вече имате вещество, което не попада под контрола и се използва от организираната престъпност. На следващия слайд виждате пазара на канабис. Но ето на този слайд искам да ви обърна внимание. 35% от организираната организираната престъпност се занимава с трафик на а, наркотици. А, ако погледнем организираната престъпност като цяло, ще видим, че тя се състои от множество слоеве. Имате наркотици, имате канали за трафик, имате складове, дистрибуция, финансова инфраструктура и корумпирани държавни служители. За съжаление, трябва да кажем, че отговора на съдебната система не е адекватен на начина по който се развива организираната е, престъпност. Това, което виждате да слайда го, най-вероятно го познавате. Това е нашия мандат на легални наркотици, международни престъпления, тероризъм и така нататък. Ако минем на практичната страна, какво можем да направим? Първо, да насърчаваме следствените дейност, да разработваме специални техники за разследване, да насърчаваме международното сътрудничество, трансграничното сътрудничество, защото те в противен случай печели само организираната престъпност и ако отидем малко по-далече, регионално и междурегионално сътрудничество имаме множество програми, по които работим. Ще ви дам само един а, пример. Това, е, една програма е, а, е, се отнася до маршрута на но от Латинска Америка, Карибските държави към а, Европа. Друг един проблем, който искам да ви покажа, а, е проблема с движението на контейнерите. Това е картината на движението на контейнерите. През 2016 година са били предвижени по света 750 милиона а, контейнера. Никой не може да провери такова голямо количество а, контейнери. Съгласно Световната митническа организация а, са извършени проверки на една минимална част. Какво може да се направи? Могат да се разработят техники, методологии за откриване на най-рисковете контейнери. Работи се е, и такива технологии вече се използват по пристанищата, летищата е, и е, така нататък. Това са държавите, в които в момента работим. Планираме да се разширим към други държави. Нали помните слайда, в който ви показах множеството слоеве на престъпността? Наша задача в отговор е да заработим наша мрежа на прокурорите, на пропилагащите органи, на разследващите органи. такава една мрежа е Европол, Африпол, Америпол за Латинска а, Америка. А, понякога, за съжаление, тези агенции не работят на необходимото а, а, равнище и за това ние работим с тях. По принцип ние това се опитваме да направим, да изградим мрежа, която да свържи всички тези национални, регионални мрежи в една глобална мрежа, за да се борим с организираната престъпност. Ако погледнете ляво цялата част на този слайд. Най-вероятно повечето от вас виждат имената на регионалните организации, посочени тук, за първи път. Така че ам, има много още какво да се направи. Трябва да продължим да работим с нашите партньори, за да може да изградим наши мрежи за борба с мрежата на организираната престъпност и по този начин да се борим с трафика на наркотици. Трябва да благодаря и на двамата за това представене. То е много полезно, за да започнем дебата си. Първо ще дам думата на съдокладчиците. Кодивуар. Бих искал да благодаря на двамата оратори. Мисля, че въпреки, че презентациите бяха кратки, те бяха изключително наситени и полезни. Също така ще отбележа, че ние ще направим всичко по силите си, за да се придържаме към духа на този доклад, така че е, в средата на месец декември 2018 година да имаме доклад, който да се представи в съответните парламенти. Виждаме как работи организираната престъпност с всички тези богатства, които е натрупил, натрупала. Няма как това да не ни притеснява и да не ни притеснява бъдещето. А страните от АКТБ са особено уязвими. Също така, нашите оратори казаха, че имаме нужда и от съвет, за да представим накрая един документ, който да е консенсусен. Благодаря. Обръщам се към съдокладчика от страна на Европейския съюз. Той не е тук. В такъв случай, с ваше съгласие, започвам обсъждането. Първо ще чуем господин Лопес Агилар. Благодаря. Много кратък въпрос към панелистите. Благодаря за презентацията и възможността да ви чуем. Вие съвсем откровенно започнахте с въпроса кой от нас познава тъмната мрежа, чували ли сме за нея. Добре, е, че чухме. Но въпросът ми е следният. След като това е технологически инструмент, възможно ли е да влезеш в тъмната мрежа, без да бъдеш проследен и да използваш за престъпна дейност, без да си проследен? противен случай би трябвало всеки да може да бъде изправен пред съда, ако го прави. След това, при новите технологии не е ли възможно да се доберем до създателите на тъмната мрежа за престъпни цели? Благодаря. Нека чуем три въпроса и след това ще имаме втори кръг господин Зориньо. Благодаря ви, ще говоря португалски. Вашето обяснение наистина беше много полезно, трябва да кажа дори потрясаващо, но би трябвало пък то да ни насърчи и да реагираме и да се противопоставим на това, което чухме. В наше време престъпността си сътрудничи. Престъпниците работят заедно, използват много мощни инструменти – и така разгръщат дейността си. Самите инструменти, разбира се, са противозаконни, обаче и за това искам да попитам няма ли как да се борим срещу самия инструмент? Може би ни трябват същите инструменти. Какви са законовите начини да се борим с инструменти, които по природа са противозаконни? Или какво нашия доклад ще бъде само един анализ, някаква диагноза на ситуацията. Хубаво е да имаме отговорите. Благодаря. Третия въпрос представителя на Кения и след това ще чуем експертите. Благодаря ви. Много добро представене на нашите оратори. Аз съм съгласен, че киберпрестъпността, трафика на наркотици са транснационални деяния. Те засягат и развиващите се страни и са много опасни. Те засягат държавната сигурност, вредят на економическата и социална тъкан – Следователно е необходимо наистина да се положат транснационални усилия. Предлагам те да са на три нива. Първо, да мислим за законодателната рамка. Ние сме законодатели, да има поне някакъв минимален прак на уеднаквяване. Ние няма как да имаме еднакво законодателство, но поне минимално. На второ място, необходимо е да засилим работата на съдебната система. Особено когато става дума за допустимите доказателства. На трето място, трябва да подкрепяме транзитните страни, защото вие показахте някои са страни по дестинация, други по происход, но има и трети, които са транзитни. Те също трябва да бъдат подкрепени, за да се прекъсне тази връзка с дестинацията. Ние трябва да си помагаме, разбира се като говоря по законодателната част и да творим норми, които да отговарят на променещата се цифрова сфера. Може би трябва да се помисли за споделяне на разузнавателни данни на транснационално ниво за организираната престъпност – Ако ние имаме данните за киберпрестъпниците, трафика на наркотици, ще можем наистина да работим с една и съща платформа. Благодаря на тримата, които се изказаха. Сега ще дам думата на двамата експерти, както и обещах. Благодаря на всички. Наистина много добри въпроси, които няма да се очудите, често чуваме. Първо, можем ли да изправим пред наказателна отговорност всички, които влизат в тъмната мрежа? Проблемът е, че софтуера те прикрива и е трудно тези хора да бъдат идентифицирани. Почти невъзможно е защото софтуера е разработен така, че да си максимално анонимен. Ако аз използвам тъмната мрежа на моя лаптоп или телефона ми, веднага целият поток от мои данни се енкриптира. Също така софтуера е разработен по такъв начин, че в момента в който изключа лаптопа или телефона, не остават никакви доказателства, за разлика от всяко посещение на вебсайт, където остават следи. Не, тъмната мрежа не оставя никакви следи, всичко това изчезва. Дори да използваме и най-напредналите техники за цифров анализ не можем да се справим. Дали можем да разработим веб страници за борба с престъпността? Да, стига да знаем къде са. Имаше различни форуми в тъмната мрежа, пазари в тъмната мрежа. Доста време трябва преди да овладееш техниките на тъмната мрежа. Необходими са и разузнавателни техники, защото тъмната мрежа е създадена така, че да не бъде лесна. Необходимо е да се наемат служители и това е голямо предизвикателство. Необходими са години наред. Така че изпълнимо е, но е много трудно. Има ли законови средства да се борим с тъмната мрежа? Често ни питат, не може ли просто да се премахне от интернет? Вижте, тъмната мрежа може да се използва и за добри цели, така че журналистите и политиците да изпълнят използват възможността да водят разговори, които иначе ще са трудни в страни, където няма свобода на словото. Така че хората, които се притесняват за правата на човека, не биха искали тъмната мрежа да изчезне, защото тя им помага. Според мен всичко да се слага в един кюб просто не е решение. Проблемът, както често се случва, е в технологиите, но технологиите ни дават и решението. Той е като това да шофираш в нетрезво състояние. Решението не би било да забраним автомобила. Автомобила не е виновен за това. Работата на Европол и Интерпол според мен е изключително добра и те наистина успяват да изправят пред съда някои виновници. Освен това, ние проследяваме и хора, които са използвали разплащане в биткоин за различни престъпни дейности и това изпраща посланието. По този начин казваме, няма да се измъкнете, може да минат години, но вие няма да се скриете от нас. Като говорим за законодателството и споделянето на данни, мисля, че чрез Интерпол вече има много добра платформа за споделяне на данни. Те работят с 192 юрисдикции. На практика всяка страна има бюро на Интерпол. Могат да се споделят разузнавателни данни чрез тях, различни видове данни. Разбира се, Нищо не е съвършено, има проблеми, не се работи достатъчно бързо, но все пак в Обединените нации ние имаме орган по конвенцията АМТОК. Предполагам, че всички вие сте я ратифицирали. Там се предвижда споделяне на данни с правна взаимопомощ. Това се прави и в конвенцията срещу киберпрестъпността. Така че има инструменти, иначе това явление няма да изчезне изведнъж. Това ще бъде обичайния начин за престъпниците да водят дейността си. Има престъпници, които са много развити технологично и технологично които обслужват останалите престъпници. С други думи, достатъчно е да платиш, дори да нямаш тези умения. На тях им плащат и отделни правителства. Но по този начин изобщо не става ясно откъде е дошло дадено нападение, например. Пак ще кажа, трябва да използваме институциите, които вече съществуват. А за съда, разбира се, че те са много, много съда е много съществен, защото ние може да инвестираме в полицейска дейност, но ако съдът не разбира за какво става дума, ако съдията не допусне някакви доказателства поради това, усилията са загубени. Следователно трябва да се работи с съдии, прокурори, следователи, всички те заедно да разберат концепцията и проблема. Имаме и компаниите от частния сектор, като Фейсбук, Google и така нататък. Не може да се говори за киберпрестъпност без да разчитаме на тяхното съдействие за транзитните страни колегата ще отговори. Чисто практически бих казал, че това е важно решение, но не е единственото. Може да има отлично законодателство, но ако то не се прилага, си остава на хартия. Изпълнението е ключовия елемент в документите. Виждаме, че дори на двустранно ниво има споразумение между отделните страни. Всичко изглежда добре, но на практика не работи. Докато в други случаи може да няма никакъв подписан документ, а практическото сътрудничество да е много добро. Затова ние се опитваме да улесняваме всякакъв вид сътрудничество – между различните държави. Въпроса за транзитните страни при трафика на наркотици виждаме, че транзитните страни стават и страни потребители, защото понякога организациите заплащат за предоставените услуги в натурата и да се каже в наркотик – който после се продава в транзитната страна. Това се случи в Пакистан, който първоначално беше само транзитна страна, но сега в Пакистан има няколко милиона наркозависими и това става голям проблем. Не казвам, че на транзитните страни не бива да се помага, трябва да се помага и на трите групи – транзитни по происход и дестинация. Но според мен ключовия елемент е сътрудничеството. Киберпрестъпността, трафика на наркотици е транснационален. Виждате, сървъра, например, е в една страна, дестинацията е друга страна. Следователно, ние можем да заключим, че срещу тези престъпления не можем само да се борим на национално ниво. Технологичният напредък ни връща отново на въпроса за разузнаването, което се извършва от експертите. То става все по-важно. Ние трябва да работим заедно и да има добро разузнаване срещу престъпността. Благодаря. Благодаря наистина за тези обяснения. Сега преминаваме към следващата група въпроси. Представителя на Нуру. Благодаря. Аз също искам да благодаря на експертите. Много добра презентация, наистина ни отвори очите. Два бързи въпроса. Говорим за изграждане на капацитет. Ние сме мака островна страна, важно е нашите съдебни и полицейски органи да имат достъп, особено що се отнася до тъмната мрежа. На второ място, всичко, до което може да ни се даде достъп в момента, примерно литература по въпроса или презентации. Добре е да знаем какво ще получим и какво можем да занесем обратно, за да стигне до тези, които имат нужда от него. Благодаря и последния въпрос. Представителя на Судан. Благодаря, господин съпредседател. Искам да изразя нашата благодарност на двамата експерти. Отличен доклад наистина. Тяхното проучване – на трафика на наркотици е много обхватно. Виждаме отрицателното въздействие върху хората и в АКТБ, и в Европа. Господин съпредседател, бих искал да се спра на ролята и на нашата страна. На 15 март 2018 година беше подписан меморандум за разбирателство между Судан и Международната фундация с абревиатура IEIP. Това е Международната иброамериканска фундация. Тя ни предлага някакъв вид механизъм за борба с тероризма, организираната престъпност и прането на пари. Този меморандум за разбирателство между двете страни означава, че ние ще се борим с тероризма заедно, ще работим за изграждане на капацитет и ще налагаме мерки, които да спират разпространението на тероризма, мерки за създаване на устойчивост срещу радикализацията и набирането на терористи. Необходимо е също така да се разбере колко е важно да има институционален капацитет, за да се борим с изпирането на пари и терори... финансирането на тероризма. Интересуваме до каква степен вашата организация, службата на ООН, по наркотиците и престъпността работи заедно с ФИАП. Merci. Euh, je vais clore la liste des intervenants. Благодаря, закривам списъка. Представителя на Маршалови острови е последния. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря за толкова изчерпателната презентация. Трябва да кажа, че за мен тази кратка информация по пътя на наркотиците из целия свят беше много полезна. Нещо, което споменахте нееднократно, е промяната в типа престъпност. Казвате, че са използвали преди биткоин като валута. Сега имаме нови тенденции. Виждаме ги и на Маршаловите острови, където се опитахме да си създадем собствена валута, миналия месец. Ние сме първите в света. Не знам дали можете да обясните разликата между биткоин и други валути, които в момента се използват на пазара. Маршаловите острови възприе такава нова парична единица. Благодаря. Отново давам думата на експертите. Благодаря. Въпросът от а, Неро за изграждането на капацитета. Ние вървим към вас, може би тази година. В Банкок ще има специалист, който ще обхваща този регион. Ние също Работим и по разширяване на капацитета. Ние изцяло разчитаме на финансиране на проекти. Така че ние не получаваме финансиране от другата. Ние разчитаме на правителства, донори. И получаваме повече заявки, отколкото имаме възможност да финансиране. Имаме също много ограничен състав от хора и всичко това затруднява работата. Апела ми към всички вас, както и към ООН, че ако искаме да направим нещо, трябва да инвестираме. Някои от данните, които чух за организираната престъпност и глобалния ефект са 3-4 трилиона годишно печалби. Всичко това отнема средства на обществото, които биха могли да се инвестират относно криптовалутите, биткоин и други, които са. Те подкопават финансовата стабилност на страните, ако не са добре управлявани. И за това ние трябва да работим заедно и то сега, а не да изчакваме следващите 5-10 години, защото ще бъде още по-сложно да реагираме. Можете да имате законодателство, но ако нямате капацитета да го прилагате, ще е трудно да се справите с заплахата. Може би да разменим контакти, за да поддържаме връзка по-нататък по тези въпроси. Трябва добре да разбираме АОКТА. Това е оценката на риска от организирана престъпност в света, който се прави от Европол всяка година. И тук се включват също и киберпрестъпленията. И така, като имате нещо като Айокта, можете да го видите в вебсайта на Европол. Можете да се запознаете с документа, така ще разберете какви са заплахите, всички видове заплахи по интернет и как това се отразява върху вас. Може да се помисли допълнително как трябва да реагирате в законодателно, политическо отношение, какво трябва да е нивото на информираност на парламентаристите, за да могат да вземат правилни решения. Аз бях преди две седмици в Судан, срещнах се с висши служители от правителството относно киберпрестъпността и какво можем да направим за противодействие. Аз не съм запознат с организацията, която вие споменахте, AIIP, но ще ви дам своя визитна картичка, ако можете да ми дадете връзката. За сега не разполагам с подробности. За маршаловите острови това беше много важен въпрос. Има доста държави, които разработват а, свои криптовалути. Крип... Най-известната е биткоин. А, има милиарди долари, които са ангажирани. Когато чуем за биткоин, а, за Монера или други. Виждаме, че езика на киберпрестъпността не ни помага особено. Някой казва, това не ни интересува, няма да има ефекта. Но когато става дума за милиарди или трилиони по света, които не могат да бъдат проследявани лесно в света, например в Вилена, където живея, има 25 банкови автомата, които са само за биткоин. Т.е. тази криптовалута мога да, да се трансформира в истински а, пари. Не се налага да отивам в Western Union или други организации, които осигуряват такава финансова а, услуга. Мога да го направя по машина и никой няма да има никаква представа, че аз нося, може би, милиони долари. И така, каква да бъде реакцията ни? Ние трябва да следим за актуалното състояние на картината от заплахи. Това, което правят маршаловите острови, за да разработят собствена криптовалута, както и някои други тук съм малко по-спокоен, защото имате правителствен контрол, имате политика и освен това ще получавате данък, ако не се облага с данък. ако това не става, ще има изтичане на много богатство чрез биткоин или други валуки. И това ще подкопае възможностите на държавата да събира данъци. Виждаме как се движат парите към Даеш, ИДИЛ, там бяха използвани непрекъснато биткоин, бяха използвани кибератаки, за да се избегнат санкции. Имаше една глобална атака Лана Край, която засегна милиони компютри по целия свят. И имаше пари, които се влязаха в някои държави, които имат силни а, санкции за разпространение на ядмерно оръжие. И така, могат да се направят много неща, но добри хора като вас трябва също да помислите какво може да направите не само в собствените си държави, но и регионално и в международен план. А, колегата Ята е, е тук а, и отговаря за Белгия. Ние сме готови да помогнем според силите си и ви моля да оставите е, информация, ваш е, е, контакта. Да, в допълнение към казаното от Нил. В е, моята презентация аз е, ви дадох някои данни за това какви печалби реализират организираните престъпници. Когато става дума за трафик на хора, на наркотици, това всичко а, значи пари. Тоест ние трябва да насочим ударите си срещу тези престъпни групи, удряйки ги в а, техните а, приходи. Затова ние имаме специална програма, която а, работи по въпросите свързани с а, прането на пари или а, с а, а, възстановяването на а, средства. Благодаря ви. Много благодаря за предоставената информация, за дадените пояснения. Сега искам да дам думата на госпожа Таяна от е, Европейската служба за външна дейност. Добре утро на всички! Благодаря за възможността да говоря пред вас днес. Както беше казано, аз работя в СВД и следя наркотиците. Опитваме се да координираме международната политика на Европейския съюз по въпросите на наркотиците. Ще говоря накратко за това, как ние гледаме на сътрудничеството между Европейския съюз и АКТБ, страните. Надявам се, че мога да разшири малко повече дебата относно политиката по наркотиците изобщо. Ние проведохме много ценна дискусия за тъмната мрежа а, и за а, кибер престъпността, но се надявам, че след днешната ни среща ще стане ясно, че когато говорим за наркотиците, има много допълнителни измерения, защото киберпрестъпленията, тъмната мрежа също са свързани с наркотиците, но това не означава само пари. Те създават и здравни проблеми. Има ясни и научни доказателства, че ако се намали наркоманията, злопотребата с наркотици, това ще намали и търсенето а оттам и предлагането. И ние трябва да създадем альтернативни възможности за помидък на онези, които в момента разчитат на отглеждането на класически наркотични култури, за които чуваме, или пък да разпространяват видове синтетични наркотици, като екстази и други. Ние свързваме наркотиците с здравето, с престъпността, с съдебната система, с всички на практика елементи от ежедневието ни. Тоест, необходими са политики. Такива политики са съгласувани в рамките на ООН където обсъждаме тези въпроси заедно с международната платформа на ОНЕ в Вилена. Виена, това е комисията за борба с наркотичните вещества. Много от представителите на вашата страни бяха там на годишната сесия миналата седмица. Всички тези въпроси са застъпени в сътрудничеството ни с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. Има държави и правителства, които са отворени за по-съвременни политики за противодействие на наркотиците и за Искам да приведа е, един пример. Повечето от страните от АКТБ не прилагат смъртното наказание. Знаете, че в най-консервативните части смъртното наказание се прилага за престъпления, свързани с наркотици. И, и тъй като тази заплаха липсва, защото държавите или не прилагат, или са примакнали цяло смъртното наказание, ни създава поле за сътрудничество, тъй като ние гледаме на тези страни като на наши самишленици, като наши партньори. Има също политики, по които се сътрудничим в рамките на ООН. И така ние можем взаимно да се помагаме, за да се създаде един по-различен свят. Също трябва да се работи повече за по-ефикасните съдебни практики, които могат да бъдат по-ефикасни, отколкото смъртното наказание, да се намали използването на наркотици. В Европейския съюз има различни програми, насочени към различни държави от АКТБ региона. Аз няма да се спирам на всички тях – често Европейският съюз е, е най-големият и дори единственият партньор, който осигурява финансиране в тези сфери. Ще дам няколко примера за по-големи програми, които са на разположение и които обхващат почти всяка от държавите, представени в тази зала. Например, в Западна Африка имаме голяма програма която се осъществява от ЕКОВАС, заедно с колегите от службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността, които са тук днес. Това е програма, която обхваща целия спектър от престъпленията до превенцията и засяга също нещо много важно в политиката срещу наркотиците, а именно събирането на доказателства, на статистически данни на национално равнище, събирането на данни, на информация, по какъв начин изглежда проблема с наркотиците във всяка държава, какви са видовете наркотици, които са обект на трафик и които се използват, кои са хората, които са засегнати от наркоманията, кои са тези, които извършват трафика и прочие. Всичко това е много важно за формирането на политиката, за съдебно преследване, за вземане на коректни решения, както на законодателно, така и на съдебно равнище за справяне с проблема. Това е принципът, е, който преследваме в повечето от политиките ни за оказване на подкрепа за борба срещу наркотиците. Също имаме EU Act. Това е друга, друг голям стълб за подкрепа от страна на Европейския съюз по въпросите на политиката по наркотиците и изобщо по престъпността. И обикновено е насочена към държавите, които са по пътя на трафика на хероин Азия, Афганистан и съседните държави и стига чак до Азия, Близкия изток, Източна Африка, Африканския рок, а оттам до Европа и по-на юг. Имаме и програма El Pacto, която обхваща друга част на света, пътят на кокаина и трафикът от Латинска Америка, Централна Америка и стига до западните части на Африка, оттам към Европа и по-нататък. Както беше казано, службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността е наш важен партньор при реализирането на всички тези програми. Има все повече консорциуми, формирани от държавите членки, които изпълняват различни програми. Информация по тези въпроси може лесно да бъде намерена чрез делегациите на Европейския съюз. Ние вече имаме много широка мрежа от тези представителства на Съюза. Те са почти във всички държави от региона на АКТБ, или пък ако ги няма, обикновено има делегация, която е в съседна държава и която обхваща даден регион. Там имаме секции за развитие, откъдето може да получите много добра информация за това, какви други проекти и програми се осъществяват в различни сфери на политиката за борба с наркотиците. Говорихме много и за източниците, за достъпа до информация, до познания. Искам да спомена две агенции на Европейския съюз в тази област. Европол, вече беше спомената. Техният вебсайт е първа точка за контакта, но също сред, чрез делегациите на Европейския съюз може да видите как да се свържете с тях. И, и другото е EMCDDM, e, Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите. Те имат много подробен вебсайт и база данни, които са достъпни лесно онлайн. Те работят заедно, те предоставят полезна информация от практиката по целия Европейския съюз. Освен това, те следят и появата на нови психотропни вещества, предоставят актуална информация. Агенцията е широко призната като източник на информация. Още нещо в заключение надкратко, Искам да призова всички държави, представени тук, да бъдат максимално активи, както до сега, заедно с делегациите да видите какви са точно вашите потребности, вашите искания, за да можем да отговорим чрез програми. Защото ние искаме да следваме вашите желания, а не да тръгваме от нашите желания. Ние имаме сътрудничество в рамките на ООН. Комисията по наркотичните вещества в Виена също има и секретариат на службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. Осъществява се сега основен анализ и сега нашите експерти и дипломати в Виена се опитват да излязат с една нова визия за политиката за борба с наркотиците след 2019 година. Ние с удоволствие ще продължим да работим с вас по всички тези въпроси. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, госпожо Лапсева, за това, че представихте какво прави вече Европейския съюз в тази сфера. Преди да приключим, въпреки това, Искам да кажа и аз нещо в личен план. Двамата са докладчици, сега имат много голяма отговорност, тъй като темата е от изключителна важност. От една страна, това е тема, която е много техническа, от друга страна силно политическа. И знаем, че престъпниците са много добре подготвени, докато политиките все още изостават има една асиметрия. Това ще бъде тест за устойчивост, как можем да се сътрудничим в тази сфера. И затова трябва да сме по-ясни какви са възможностите за сътрудничество, какви са нуждите. Тези, които могат да дадат съществен принос, често няма достатъчно средства. Има и доста празнини в сътрудничеството. Трябва да се направи предложение е, за това, как можем да запълним тези празнини. Затова работата, която предстои, е изключително важна. Трябва да сме много точни е, и да обхванем една тематика, която не се разбира достатъчно за всички, въпреки че е широко известна. Благодаря на двамата съдокладчика. Благодаря за това, което се прави от комисията в по-дългосрочен план, но изготвянето на доклад няма да е достатъчно. Трябва да има и парламентарна помощ в това отношение. А не е достатъчно да приемем един адхок доклад. Хората, които искат да намерят оправдание, за продължаването на работата на нашата асамблея вече имат е, такова ясно основание. Искам да благодаря на експертите и с ваше позволение, нека да преминем към следващата точка от дневния ред, а именно ролята на парламентите при контрола на работата в действията на мироопазващите сили на ООН. Предстои размяна на мнения с господин Рори Кин. Надявам се, че правилно съм произнел Сал името ви. Той е ръководител на Бюрото за връзка на ООН за мир и сигурност. Колега, мисиите на ООН за подкрепа на мира са успешни, но те се натъпват и на трудности в някои случаи и това доведе до извлечени на полуки от приемащите страни. За да разберем каква може да бъде ролята на парламентите, тези а, мисии трябва да подкрепят помагани, за да могат да се вършат своята миротворческа и миропазваща дейност. И така ние за това ще изслушаме представители на Бюрото за връзка на ОНЕ за мир и сигурност. След това ще имате възможност да се изкажете. И така искам да дам думата на господин Рори Кин. Oui, pouvez-vous installer là en face. Да, може да заемете място тук. Ah, Благодаря, господин председател използвам възможността да говоря за мироопазващата мисия и партньорството между ОНЕ и Европейския съюз. Аз съм Лори Кин и съм ръководител на бюрото на ОНЕ тук в Брюксел. Отговаряме за мира и сигурността и партньорството с Европейския съюз. За мен е чест да информирам а, тази комисия, делегатите от АКТБ и ам, Европейския парламент, защото те са моста между гражданите и, и институциите. Високо ценя тази възможност. А, ценя присъствието а, на колегите от комисията, с които работим на много тясно сътрудничество и колегите от ОСР, които също много ни помагат. Първото, което искам да направя от името на секретарията на Обединените нации, е да благодаря на а, държавите, които участват в мисиите и чието полиции участват мироопазването от страна на ООН е, е най-висше израз на мултилерализъм, многостранност. Обединяваме се в името на мира е, и сигурността. Фактът, че това е глобална инициатива, показва, че мироопазването е глобална цел затова е много окоръжаващо да видим, че Европа се връща като участник в мироопазващите мисии, например в Мали и Централно-Африканската република. Искам също така да спомена колко е ценно сътрудничеството между Европейското е, сътрудничество на Европейския съюз с ООН. Това партньорство е, е много осъзнаемо. Днешната дискусия се провежда в много подходящо време, защото в момента подготвяме следващите ни приоритети е, в миропанзващата програма. Така че това, което ще чуем днес, ще ни помогне. Парламентаристите играят важна роля в мироопазващите ники на ОНЕ. Нашите е, сини каски не са наши е, служители са, се изпращат от държавите членки. Националните парламенти играят много важна роля при изпращането на сините каски. Сините каски се отчитат пред националните парламенти за своите действия. Те не само се отчитат, но получават признание за своята работа. В днешно време светът търси герои. Трябва да кажа, че някои от нашите каски са истински герои. Те излагат живота си на риск. Мислим как да направим тази тяхна работа по-видима по за обществеността. Относно отчетността Парламентите играят важна роля, за да осигурят това, че работата на сините каски да зачита човешките права и останалите международни конвенции. С секретария Готяреш започнахме да говорим а, по темата за престъпленията, сексуалното насилие, извършено, макар и в много изолирани случаи от а, а, на наши е, сини къски. Въпреки това, толерантността трябва да бъде нулева. За и, и тъй като на това се кради доверието, председателят Готиереш много сериозно се отнася към този въпрос. Работим с държавите, чието представители са обвинени в такива дейности. На път сме да създадем и доверителен фонд за подкрепа на жертвите. Също така наша цел е да се водят дела срещу извършителите. Това са все области, които националните парламенти могат да играят важна роля. Виждаме, че както в Европейския съюз, така и страните от АКДБ, парламентите, парламентите, комисии играят важна роля при наблюдението, отчитането и насочването на мисиите и целият процес. Така, например, в Холандия правителството трябва да информира парламента за планирането, планираното разполагане на войски и условията, при които това ще стане. Е, в Холандия е задължително да се проведе парламентарен е, дебат във връзка с всяка мисия. Е, освен това, правителството е длъжно да представи оценка на ситуацията, на рисковете, на финансовите аспекти във връзка с командването, контрола и така нататък. На това са все неща, които са много важни при обсъждането в парламента. В Германия всички разполагания на ам, а, военни сили трябва да бъдат одобрени от а, парламента. На така наречения механизъм на тройно заключване в сила при ООН, е, одобрение от страна на ООН, от страна на националните парламенти и правителствата. Във Франция през 2008 година а, Видяхме как изпълнителната власт също информира парламента за намерените си да разположи войски в чужбина. В Африка, Кения също виждаме как разполагането на мироопазващи сили става със съгласието на парламента. По този начин обществеността наблюдава по-внимателно наблюдава положението. Миропазващите мисии и в Етиопия също се наблюдават от парламент. Е, всички решения за разполагане на миропазващи сили трябва да бъдат поставени на а, дебат, както беше разполагането на етиопски войски в Сомалия. По същия начин и в Сенегал парламент има право да задава въпроси на парламент. Е, въпроси бяха зададени към изпълнителната власт и към външния е, министр. Те трябваше да дадат обяснения и да отговорят на тези въпроси. Сега да се върна към основното ми послание. Не послание. Наистина става дума за отчетност и за наблюдение, но по този начин парламентите много по-добре могат да разберат е, на работата на миропазващите сели. И по този начин парламентаристите могат да се обърнат към гражданите, за да могат и те да разберат какво правят техните миротворци. Така че първо а, Председателя Готиераш поставя приоритет върху политическото развитие, защото мироопазващите мисии могат да окажат подкрепа на политическото развитие за мир и сигурност трябва да, да, да мислим винаги за политическия подход, за начина по който може да се реши даден конфликт, да се намали дадена криза. Така че миропазващите мисии са просто инструмент в цялата тази а, а, рамка. Мисля, че а, е важно да се види как този инструмент на миропазващите мисии може да се използва, за да се подкрепи цялостния мирен а, процес. Друго, което а, искам да кажа е във връзка с ролята, която могат да играят самите миропазващи мисии в изграждането на, и, и поддържането на системата за парламентарно наблюдение. Либерия е един добър пример, мисията на ООН, миропанзващата, трябва да бъде прекратена след няколко дни, след като изпълни задачите си. Тази мисия работи много тясно с парламента, за да изгради съответните структури, за да направи така, че Комисията по сигурност и отбрана да има достатъчно опит и знания а, и другите държави, които се намират в ситуация след конфликт, биха могли да се възползват от опита на Либерия. По този начин също трябва да се гледа на мироопазващите мисии. Те могат да направят много на място. А, разбира се, с подкрепата на ООН и международната общност за изграждане на парламентарни е, е, структури. Искам също така да подчерта, че секретар на Обединените нации за миропазващите мисии Жан-Пьер Лакроа разговаря през последните месеци в множество парламентарни комисии, във вашите столици. Този диалог също е важен. и ние смятаме, че този диалог трябва да продължи. Благодаря ви. Merci, Много ви благодаря, господин Кейн. Кой иска думата? Представителя на Хаити. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно изслушах представителите тук, които говориха от името на ООН и обясниха връзките с Европа, ако правилно съм разбрал, казва оратора. Струва ми се, че това е много интересна история, ако е приложим към Хаити и мироопасващата мисия там – която започна 1994 година. До сега работата продължава. Има и друга мироопазваща мисия в помощ на съдебната система и полицията. Това, което не разбирам е защо ние имахме тази първа мисия 1994 година, след това тя напусна. Имахме поредица след това от различни мироопазващи мисии, но за жалост нямахме точен анализ на резултатите от мисиите. Освен това, предпоследната мисия Аниста всъщност доведе до доста поражения и проблемите и до сега не са решени от ООН. Имам предвид следното. Имаше сексуални посегателства, сексуално насилие, най-вече срещу жени, Уганския контингент дори посегна на децата. Тук още нищо не е направено. Имаше и проблем с контингента от Непал и разпространението на холера в Хаити с стотици жертви. Това също още не е решено. Банки Мун беше обещал, че ще има обещетения и че не ще поеме моралната отговорност. Но нека си говорим сериозно. Тук не става дума само за морална отговорност. Ние трябва да изкореним холерата от Хаити. Необходимо е да се обещетят и жертвите, но до този момент главният секретар Гутиереш не е предприял стъпки за обещетение на жертвите. Сега имаме тази последна мисия, Мини-Жуст, която трябва да помага на съдебната система. Ме ме интересува обаче кога ще приключим с тези мироопазващи мисии в Хаити? Няма ли и някои несъвършенства, които наистина пречат на изпълнението на подобни мисии, така че страните, на които се помага да могат сами да се развиват и сами да поддържат своя мир. Благодаря. Буркина Фасо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за това, че ни се даде контекста за работата на сините каски в ОНЕ. Аз съм съгласен с експерта, че парламентът има своята роля в подобни действия изобщо в гражданското общество, но имам следните проблеми. Имаме сили на ОНЕ, които не са под ударите на националното правосъдие. Следователно, нормите, които уреждат статута на сините каски, не са в правомощията на националния парламент. Това ме притеснява. На второ място, когато тези войници си тръгнат, трябва парламентът да бъде уведомен. Страните, които ги приемат и са подписали множество конвенции, би трябвало да могат да попитат какъв е вашия мандат тук. На практика сините каски изпълняват цял набор от дейности – Необходимо е да си зададем въпроса. Какво точно прави този контингент? Какво правят съответно и членовете на националния парламент? Аз говоря и за военните зони, за които много малко се говори Живя съм в такъв район. Бил съм и 10 години в САЩ, но след това виждам, че сините каски още не са си тръгнали. Нищо не се променя и заради техния мандат ние нямаме право на нищо – Аз наистина оценявам вашите усилия, господине, но ви казвам, че имаме доста притеснения за това как ефективно могат и националните парламенти да бъдат включени в работата на сините каски. Благодаря, Етиопия. Благодаря ви, господин съпредседател. Първо, искам да благодаря за доброто изложение, което чухме. Беше много интересно. Самата тема е интересна. Аз мога да говоря за опита на собствения парламент. Моята страна, Етиопия, е всъщност страна, която предоставя такива сили, особено за е, защита на гражданското население и най-вече децата, които са най-важни за нас. Ние признаваме своите задължения, знаем, че мироопазващите сили трябва да се съобразяват с международните норми. Също така, ние осигуряваме предварително обучение по гражданска защита – в което има и теми срещу сексуалното насилие. Говорим и за нулевата толерантност към сексуалната експлоатация и насилие. Това е политиката на ООН. Много е важно, разбира се, да се наблюдава работата на мироопазващите сили на ОНЕ. Господин председател, ние представихме своя доклад в парламента и специалната комисия по отбрана и сигурност за това как се развива мироопазващата мисия. Нашият парламент следователно имаше възможността да обсъди изпълнението на мандата на тази мисия. Имаме едно предизвикателство и то е логистиката. Имам предвид най-вече наблюдението на местата, където се изпълнява мироопазващата мисия – но ние сме уведомени в парламента и мога да ви кажа, че имаме и добра репутация в международната общност за поведението на силите, изпратени от нас. Благодаря ви. Судан. Ще ви помоля да бъдете малко по-кратки. Благодаря. Ще бъда много кратък. Повечето неща вече бяха казани от почитаемия колега от Буркина Фазо, включително и за мироопазващите сили. В моята страна работи УНАМЕД, хибридни сили, в които се включват сили и от Африка, и от Международния корпус. Те работят в региона Дафур. Както каза господина от Буркина Фасо, в някои случаи дори тези сили да са дошли за да пазят мира, те самите трябва да бъдат умиротворени. Следователно, ако се случва така, за какво са дошли те? за да ни затруднят още повече ли? Това е един голям въпрос. Освен това, исках да отбележа, че ние благодарим на всички страни от АКТБ, които вземат участие при сформирането на такива сили. В крайна сметка това е и добър сигнал – Напоследък положението в Дърфур е много спокойно и това се дължи на усилията на ООН. Признато е от ООН, дори силите там намаляват. Член на парламента посети много от регионите и установи, че три от всеки пет региона на Дърфур са много спокойни. Това е добър сигнал. Затова искаме да благодарим на всички сили от АКТБ и изобщо Международния корпус. Надяваме се да има добро сътрудничество между парламентите и да се установи траен мир в страната. Благодаря ви. Благодаря и сега Мали. Благодаря, господин съпредседател. Всички знаят, че в Мали има сили на ООН. Има и някои злоупотреби, както навсякъде, както вече беше казано. Силите на ООН не се отчитат пряко пред нашия парламент. Ако ние имаме някакви въпроси, трябва да поискаме повече информация от министъра. Има някои опити това да се промени. Сега се провежда веднъж годишно размяна на мнения между техния представител и нашия парламент. Що се отнася до тези мироопазващи сили, както каза и колегата Алфа от Буркина Фасо, не става дума само за това да се отиде на място. Те имат мандат, в който е обяснено какво могат да правят и какво не. Но би трябвало да се мисли не само за тези дейности. Всъщност те работят в множество области – И когато се построи ново училище или нещо друго с местната общност, би трябвало те да са консултирани. Това обаче е проблем. Както вече казах, диалога постепенно се възстановява и се опитваме да променим тази ситуация, но въпреки това има някои отклонения. Ние знаем какво трябва да се прави Благодарим на ОНЕ за усилията в Мали. Като цяло мисля, че има наистина подобрение на отношенията, тъй като преди това парламентът не участваше много активно в тези дейности. Благодаря. Господин Матео Гомерато от СВД. Um, Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя към казаното от господин Кин за партньорството между ООН и мироопазващите сили. Мога само да кажа, че темата се разглежда съвсем на време. Тя е много важна. Трябва да се говори по тези въпроси. По-настоящем отношенията са много по-силни от всякога. Европейския съюз си дава сметка, че международната среда е много променлива, много непредсказуема. Но ние имаме добри отношения с ОНЕ и се гордеем с това. Преминаваме през много важен етап и в развитието на ОНЕ, защото тези дискусии се случват в контекста на реформата на ОНЕ. Идеята е системата да стане по-ефикасна. Нещо, което би било наистина от полза и на мироопазващите сили – Мога само да кажа, че Европейския съюз се ангажира. Господин Кин говори за партньорството в мироопазването и управлението на кризи. То беше много полезно, особено през последните няколко години. Европейският съюз имаше важна роля и в улесняването на различни мироопазващи операции, нещо, което е много важно – беше казано и от господин Кин. Наскоро бе оповестен доклада от Санта Крус, в който ясно се посочва, че има нужда от реформиране на мироопазващите операции, за да бъдат те по-ефикасни на място. Също така, мандатът на такива операции трябва да отговаря на спецификата на страната, а и самите сили да бъдат добре екипирани, за да могат да изпълнят своя мандат. Това са усилия по възстановяването на мира и сигурността. Спирам до тук. Само ще кажа колко е важно това партньорство между ЕСОНЕ и мироопазващите сили. Благодаря на представителя на Европейската служба за авансна дейност за тези изяснения. Сега искам да дам думата на господин Кин. Благодаря ви много. Благодаря за поставените въпроси, за направените коментари. Аз ще предам критичните ви бележки в Нью Йорк. Може би да кажа няколко неща в отговор на тази обратна информация, която получихме от вас. Първо, за Хаити. След 13 години, миналата година, ООН е трансформира операцията си в нещо ново. Това е сега мисия на ООН за подкрепа в областта на правосъдието. Това е показателно за напредъка, постигнат от Хаити. И че това дава възможност да се намали мащаба на мисията, освен това да се промени акцента на тази мисия, да се обърне внимание на изграждането на капацитет, най-вече в сферата на върховенството на закона. Ние се радваме, че е постигнат такъв напредък. Както казах в самото начало, миротворчеството е инструмент, но основната работа беше свършена от самите хаитяни и искам да ги поздравя за това относно холерата. О, не! През последната година на мандата на банки МУД, МУН беше обърнато по-сериозно внимание на този въпрос. Беше оказана подкрепа на пострадалите от епидемията от колера. Обръщам се към всички от вас да подкрепите доверителния фонд, който беше създаден. Все още на този фонд не е набрал нужната сума, така че каквото може да се допринесе в това отношение ще е добре дошло. А, относно Буркина Фасо, и това искам да го свържа с казаното от представители на Судан – Изготвянето на резолюциите и мандата на съвета за сигурност на ООН зависи от съвета за сигурност. Както добре ни е известно, ние нямаме Ние имаме също представители на нашите държави в съвета за сигурност, които могат да дадат своя принос. Беше посочено също, че искате мироопазването да обърне особено внимание на закрилата на цивилните лица. Но ако ние поставим в центъра на вниманието, в центъра на мандата, закрилата на цивилните, за мироопазващите сили. А, това ще постави отговорността върху държавите, които а, осигуряват а, миропазващи сили, приемащите държави, тези, които финансират, а, за да може да се осигурят ресурсите, които са необходими за оказването на закрила. Ако направим нещо подобно, трябва да предприемем конкретни стъпки. Да, закрила на цивилните, но това означава отговорност да поемем всички ние, така че тези мироопазващи сили да имат нужните ресурси, за да могат да реагират, освен това да са добре обучени, да следват строго мандата им, Доклада Санта Крус говори за повече обучение, за създаване на повече способности, за да могат военните да изпълняват своите функции и да закрилят и цивилните лица, и самите себе си. Знаем, че сините каски са подложени на нападения в различни места в малист централната част на Мали това се случи. Така че умиротворителните сили трябва да разполагат с нужните ресурси, за да защитават себе си и цивилните лица. Освен това, през 2015 бяха предприяти доста мерки и беше ясно посочено, че операциите по опазване на мира не означават а, операции за борба с тероризма. Трябва да се направи това разграничение съвсем ясно. Това, което виждаме в Сахел, там има операции за борба с тероризма, но операциите на ООН нямат за свой мандат борбата срещу тероризма. Това не е тяхната роля. Трябва да разберем тази разлика в ролите. Към колегата от Етиопия искам да кажа, че Етиопия е много важна държава, която допринася своя сили за ООН. Благодаря ви за това. Относно Дарфур и Унамит. да, действително, сега се извършват преобразования, но трябва да продължим да поставяме акцент върху подпомагане на вътрешно разселените лица, да подпомагаме вътрешния политически процес, за да може нещата да вървят в вярната посока. Освен това, трябва да бъдем бдителни на колегата от Мали. Искам да кажа благодаря ви за това, което казахте, което казахте за унизма. Радваме се, чрез специалния представител можа неотдавна да проведе среща с парламента. Това е нещо важно и се надявам, че може да се превърне в част от годишните дискусии, които се водят. Благодаря за възможността, която ми даде вашата комисия да говорим за мироопазването. Ние се нуждаем от Европа повече от всякога. Ние очакваме Европейския съюз, Европа да подкрепи операциите на ООН по опазването на мира. Искам също да подчертая важната работа на мирните операции и на мироопазващите сили. Благодаря ви. Председателят, благодаря на всички, които взеха отношение, най-вече на господин Кин за тези много полезни разяснения. Сега ще продължим към последната точка от дневния ред за тази сутрин политическия диалог в съответствие член 8 от споразумението от Котоно. Благодарение на този а, член а, се провежда политически диалог а, в рамките на съвместната парламентарна асамблея. От септември 2012 година се води такъв диалог. Той се включва в нашата програма, за да може да се води и дебат е, по-целенасочено в нашата комисия. През 2013 беше проведена мисия за предоставяне на информация. Беше направено проучвателно посещение на бюрото в Либерия. Искам да дам думата на Жоакин Тасо Вилалонга, който е заместник ръководител на службата, отговаряща за отношения с Африка в рамките на СВД, за да разгледаме тези важни теми в рамките на политическия диалог. Благодаря ви много. и Искам да коригирам нещо, което невярно ви казах в Каити, когато говорихме за политическия диалог с Мавритания че такъв се е провел миналата година. Аз казах тогава, че няма такъв диалог, но а, всъщност това е станало точно в навечерието на срещата ни в Хаити, така че искам а, да коригирам това, което казах. Сега а, ще мина на английски язик. Както знаете, формалният диалог по член 8 е, се проведе с половината от е, АКТБ. В този диалог е, се спряхме на множество регионални въпроси от взаимен интерес. Искам да насърчаваме този диалог по всички важни въпроси, борба с тероризма, с организираната престъпност, който беше елемент от нашата дискусия днес с организираната престъпност и трафика на наркотици. Според нас тези проблеми могат да бъдат преодолени само с навременно ангажирана международна а, а, подкрепа. Затова по време на този диалог се спираме на важни въпроси, сред които са мира, сигурността, честотата на океаните, целите за климата, аз няма да говоря за Сирия и заплахата, която представлява ислямска държава. Както страна на КТБ, така и на Европейския съюз имаме свой дневен ред, имаме определени очаквания за бъдещето на нашето партньорство и след като изтече споразумението от Кутано през 2000 2020 година. И двете страни се подготвят за преговорите, които ще започнат малко по-късно тази година. Планираме политически диалог на различни равнища. Искам да ви подканя да продължим този дебат. Други теми от диалога са бизнес климата и насърчаване на предприемачеството като подобрим правната рамка както за чуждестранните, така и за местните инвеститори. Това е част от преговорите от, за споразумението за економическо сътрудничество. В същия начин работата по въпросите, свързани с миграцията с африканските е, държави, е, стана по-интензивна. Още повече, че африканските държави участват от процеса от Рабата и Хатун а, е, е, и е, в дневния ред от лавалета, африканските държави са много активни също и по отношение на политиката за връщане, обратно приемане на мигранти, други проблеми от демографско естество също бяха а, обсъдени по време на среща на върха в Авиджан, трябва да продължим а, да работим по политически диалог с нашите африкански партньори. Нека сега да се спра на а, изводите и върху това какво може да се подобри в нашия диалог. Първото, което искам да кажа е стратегическо отношение. Трябва да се концентрираме не вече върху вътрешните проблеми. Политическия диалог също трябва да включва въпроси от външната политика, например регионални въпроси, глобалното измерение на тези въпроси, много странно сътрудничество на международни форума. Диалога трябва да се провежда с голям брой актьори от различни е, сектори. Този диалог трябва да се провежда наистина на всички равнища, а именно на тези, на които могат да се очакват най-много резултати. Имахме множество случаи на засилен политически диалог по смисъл на споразумението от Котона. Това е систем, систематичен и ам, формализиран диалог а, по въпросата на човешките права, върховенството на закона. Тъй като има множество слабости по отношение на прилагането на практика на споразуменията, Европейския съюз предлага засилен диалог с съответните държави съгласно приложение 7. Този анекс а, е, предвижда повече подкреп от Европейския съюз за правителствата на тези държави. С, с една година за закъснение правителство на Габон се съгласи да започне диалог а, е, с Европейския съюз. Той започна през септември-октомври 2017 година в диалог за човешките права, демократизацията и Конституционния съд. Надяваме се този интензивен политически диалог да напредне бързо. Ще приключа с консултациите по член 96 такива е, консултации се провеждат с Бурунди е, след март 2016 година, след публичните консултации през декември 2015 година е, в Брюксел, целта нормализиране на отношения предлага се финансова помощ на правителство в Бурунди за бюджета, за населението в сектор на здравеопазването и селското стопанство. Само през 2017 година са отпуснати няколко милиона. решението на съвета на Европейския съюз се казва, че Европейския съюз ще продължи до в действие на място, за, да, за да се нормализират отношенията с Бурунди. Благодаря ви много. Euh, Благодаря ви за този обзор Искам да попитам дали има желаящи от залата, които искат да се изкажат. Не виждам желаящи да се изкажат. Искам да благодаря на представителя на Европейската служба за външна дейност за, за много детайлния обзор, който очевидно е удовлетворил всички с това приключваме заседанието ни за сутринта. Искам да напомня, че ще продължим от 14.30 часа след обед. Благодаря. Благодаря.